Да, съобщават ми, че има членове на парламента, които все още не са гласували и трябва да гласуват. Ще им дадем още 5 минути. Буквите от L до М. Готови ли сте? Всички ли гласуваха? Обявявам край на гласуването. Сега ще а, прекъсна заседанието и а, часа на възобновяване ще бъде посочен на екраните.